Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля да вземете местата си. Ще започнем след 30 секунди. Ogłaszam взновение поседения, przerwanego в дню 20. Започваме обсъждането след прекъсването на заседанието на 29 септември. Колегата Стивенсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Тази сутрин чух новината, че американското правителство е разкрило заговор на иранските служби, които са целели да убият